Сега институционните споразумения по въпросите на авторското право и единният цифров пазар. И по тази тема ще дам думата на докладчика на становището Никола Данте. Благодаря, госпожо председател. Аз съм заместник доклад последната, докладчик последната седмица, защото, както знаете, докладчицата, която следеше цялото това досие, за съжаление не успя. Това беше Катрин Стайлър. Тя следеше работата. Така че аз ще направя един кратък отчет и по това, което Катрин ми разказа за предишните разговори. Както знаете, преговорите за директивата за авторските права приключиха на 13 февруари, сряда, след три трилога, които бяха в Страсбург по време на Страсбургската седмица. Както знаете, Комисията по вътрешен пазар, асоцииране по 54 ти член от устава, компетентностите ни са общи по член 13. Отчетът ми ще се съсредоточи най-вече върху 13 ти член, който е свързан с специалното използване на защитено съдържание онлайн, така наречения Value Gap. Споразумението по 13 ти член почива върху определението на доставчици за услуги а, за онлайн доставки, като е ограничено в този член 13. Комисията ИМКО следи линията на първоначалното предложение на Европейската комисия и почива върху идеята за доставчиците по директивата са свързани с електронната търговия. Приложното поле на 13 ти член бе разширен. Но 13 член също почива върху една система на разрешения, които се дават от титулярите на правата, на доставчиците на услуга, които предоставят услуги онлайн, като текста на МКО пък почива върху споразумените за лицензии и споразумение между доставчиците на услуги в информационното общество и титулярите на правата. Споменава се също така лицензирането като една възможност за получаване на разрешение. Както казах, от гледна точка на техническите елементи, това, което поддържаше комисията ИМКО, не бе поддържано по време на преговорите и в някои от неговите основни аспекти. Искам да ви припомня позицията на Европейския парламент, която бе одобрена от пленарсната зала през септември, където нещата почиваха върху стъп новище, което приехме година преди това. Аз съм удовлетворен от факта, че Европейски парламент и съвета успяха да намерят споразумение след дълги месеци на тежки преговори по една тема, която е толкова важна за развитието на цифровия пазар, който да бъде по-справедлив, а не да получава пари само този, който управлява съдържанието. Никола, and I now... Благодаря. Благодаря на Катрин Стайла за нейната работа. И сега минаваме веднага към следващата точка от нашия дневен ред, а именно насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги. Давам думата на госпожа Кристел Шалдемосе да ни каже докъде са стигнали между институционните преговори. Благодаря. Ще говоря на майчиния си език дански, датски. Стигнахме до политическо споразумение по предложението за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги. Това е пример за експедитивност при тези преговори. Ще ви дам пример. Изпратих проекта доклада си през декември 2018 година. Пратих го за превод. И миналата седмица вече постигнахме споразумение от съвета. Е, това е истински подвиг. Не беше лесно. Имахме три триалога първият през декември на 28 януари. След това и след това на, 3, на 12 и 13 февруари. И след тези три триалога постигнахме политическо споразумение. Не знам дали искате да навлизам в подробности, но искам да кажа някои неща във връзка с този процес. Една трудно се сблъскахме, с една трудно се сблъскахме при преговорите, за да осигурим справедливост в тези платформи. Въпросът беше как да го постигнем. Дали чрез прозрачност или чрез други средства. И поспорихме с съвета. Съвета каза така, че според тях е възможно да справедливостта да се гарантира от прозрачността. Парламентът искаше да включи и други а, а, средства. В крайна сметка постигнахме споразумение – като включихме и други елементи, които ще осигурят справедливост. Това не беше така най-ясният път, който ни се исках, по който ни се искаше да вървим, но според нас постигнахме най-важното в нашето предложение да бъде прието. Значи постигнахме политическо споразумение – чрез което ще осигурим по-голяма прозрачност за онези, които използват платформите. А също така това ще помогне на самите а, интернет платформи. Несъмнено това е напредък, но то е само първа крачка. В бъдеще е необходимо да се регулира и по-нататък работата на пазара. Трябва да извлечем необходимите полки от всичко това. Необходимо ще може би да се създаде обсерватория за наблюдение на това, което става на този пазар, а да може да гарантираме справедливост. Поддържам предложението на комисията – за промени в условията и сроковете. Но, но става дума за срок от 15 дни. Но смятаме, че е възможно да се променят тези условия, ако не са приемливи тези, тези които са включени в договора. имаме и някои специфични условия, които трябва да, на които трябва да се отговори с специфични елементи на законодателството. Както обикновено, страните членки ще имат задължението да прилагат това законодателство. след време ще трябва да се направи преглед на положението и да се внесат необходимите корекции, ако това е необходимо. Цифровата търговия, интернет търговията много бързо се развива. И затова е трудно да смятаме, че законодателното и регулиране може да трае дълго. Необходимо е неговото актуализиране. един от дебатите, който водихме в парламента, засягаше въпросът какво да направим, когато сме изправени пред нелоялни, непочтенни и несправедливи търговски практики. Направихме списък на подобни търговски практики. Някои от тях се отнасят до липса на прозрачност, а други се отнасят до действия, които не могат да бъдат прияти от пазара. С една дума необходима е повече прозрачност а, и повече справедливост, отколкото а, имаме днес. Така ще създадем един по-справедлив пазар, в който участват интернет платформите и това ще бъде от полза както на предприятията, на бизнеса и на отделните потребители, които ги използват. За да си направят резервации, било за хотел, било за полети, било за нещо друго. Тоест, постигнахме резултати, макар и това да бе, не беше лесно. Искам също така да кажа, че сътрудничихме отлично с нашите колеги от комисията Юри, съгласно разпоредбите на член 51. Колегите участваха в нашата работа конструктивно и мисля, че тяхното участие е за пример. Надявам се, че то ще продължи и в бъдеще. Благодаря много и на докладчиците в Сянка, които също бяха на наша страна в битката, понякога и имаха разногласия и помежду си, но сътрудничихме добре, въпреки че не винаги се съгла... бяхме съгласни по всичко. Благодаря на Пабло и Хомес. Благодаря им и за тяхната а, а, чувство за хумор. Благодаря и на политическите а, ни съветници, които активно участваха в тази работа. Пак ще кажа, чудесно беше сътрудничеството ни с служителите на парламента. И благодарение и на тяхната помощ постигнахме настоящият резултат. Този резултат ще бъде в полза на онези, които търгуват чрез интернет платформи. По време на преговорите получихме помощи от комисията и затова можахме да решим различните спорове. Несъмнено, Комисията разполага с експертни познания и опит в тази област. Става дума за законодател, законодателен акт, който нямаше да можем да формулираме и да, по който да се съгласим без общите усилия през, на пленарната сесия през март или през април ще е, одобрим споразумение, което ще говори повече справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически услуги. Председателката ще е, говорим за този регламент утре в комисия. И сега последна точка от дневния ред. Това са правила и процедури за постигане на съответствие с законодателството на Съюза, за хармонизация в областта на продуктите и за неговото прилагане. Давам думата на докладчика Никола Данте, който да каже докъде са стигнали преговорите. Е, този доклад вече е мой. Не от последната седмица само работя, напротив, работил съм вече много месеци и ние, по-малко от Кристел, може би, но и ние доста прибързахме накрая, защото имаше нужда да приключим нещата. Имаше проблеми съвета да приеме нашите становища. Много бе сложен този регламент, много дълъг, над 60 члена. В самото начало искам да благодаря най-вече на докладчиците в Сянка. Те работиха отлично, Огромно бе сътрудничеството ни и така позицията на парламента беше единна и силна. Независимо от това, че съвета се опъваше много. Искам да благодаря на секретарията на нашата комисия Светлана и Гаетано, които работиха изумително заедно с асистентите на групите, с Алесандра от моята група, Франческо от НП, другите от отделните групи, защото наистина преговорният екип беше страхотен и успяхме да предложим решения по всички отделни проблематични моменти, по всички трудни членове на текста, по които трябваше да се намерят и малко по-така творчески решения. Накрая постигнахме един текст, който ни удовлетворява. Голямата част от целите, които си поставихме, ги постигнахме. Искахме по-голямо единообразие на контрола, методологиите на отделните държави, членки, мрежа, работа в мрежа, за да има сътрудничество между 500-те европейски органа за наблюдение – на пазара. 500. Не бъркам цифрата. 500. Целта ни беше да й се обърне по-голямо внимание върху наблюдение на пазара онлайн, откъдето минава огромен брой продукти днес, по-големи правомощия на националните органи, както и сътрудничество и обмен на информация между държавите членки. По отношение на тези цели трябва да кажа, че постигнахме голям резултат, особено, що се отнася до онлайн търговията, т.е. наблюдение на пазара, който е онлайн. От съвета ясно се каза, че националните власти искат да гарантират адекватен надзор над пазара и що се отнася и до офлайн, и до онлайн. Освен това, още нещо важно, четвърти член въвеждането на фигурата на економически оператор, който е задължителен за голямата част от продуктите защото на различни нива слагаше европейските и неевропейските дружества. Европейските много лесно могат да бъдат идентифицирани. Има адрес, има производител, има лице, което отговаря за това, което пуска на пазара. От другата страна пак бяха голямата част от продуктите, които пристигат на европейския пазар от трети страни, без да е написано кой всъщност отговаря за това дали отговаря този проект на продукт на изискванията. Така че се въведе тази фигура на лицето за връзка или дружеството за връзка. И това е изключително важно. И така, след това връзката публичен-частен сектор беше малко рек по-наместена, тъй като имаше различни плащания от частните оператори и се избегна конфликт на интерес между публични и частния сектор, между онези, които контролират и онези, които са обект на контрола, като също време трябва да има сътрудничество между предприятията частния сектор и надзорните органи на пазара. Бяха подсилени правомощията на националните органи за правене на проверки на този сложен пазар и да установяване на случаи на несъответствие. Въведахме възможността да се изберат съответно работещи е, в Съюза, не само, т.е. лабораториите да бъдат не само европейските, но и национални, тези, които са вече част от агенциите, европейските агенции, националните, за да се засили системата на сътрудничество, контрол на продуктите, които излизат на пазара. Мога да кажа какво загубихме по време на преговорите. Е, има такива, няма начин. При всеки трилог, при всеки преговори винаги има такова нещо. В крайна сметка се постигна резултат, който е много важен. Искам да припомня, че през 2014 година бе одобрен в Европейския парламент един аналогичен текст от нашата комисия и нищо не произлезе от него през последващите години. Това всъщност е новия регламент, който гарантира по-голям надзор на пазара от страна на националните органи на властта и на европейско ниво, по-голямо сътрудничество между тях. Искам да ви припомня една важна тема, контрола между партньори. Казахме, че той е задължителен, дори това намери своето решение. Според нас бе нещо положително. Не беше точно това, което очаквахме, но така или иначе се върви по този положителен път. Е, националните органи могат да проверят дали извършената работа е коректна и се гарантира здравето на всички. Благодаря на всички ви за сътрудничеството. Този текст ще бъде одобрен в комисията след няколко дни, края на март. Не, не знам дали, но да, но тогава се предполага. Много е полезно за предприятията и потребителите в Европа особено. Благодаря, Никола за работата по този регламент. Той е важна част от този пакет. Ще гласуваме утре, както каза ти. И така закривам заседанието за днес. А, нека да се видим утре, точно в 9 часа, за да може комисаря Бянковска да бъде сред нас.